случай се потвърждават мандатите от политическата група на ЕФД. Получих списък с номинации. Този списък ще бъде част от протокола на настоящото заседание. Ако не постъпят възражения, номинациите ще бъдат потвърдени. Председателския съвет